Колеги, добър ден! Днес след обед имаме координаторите по различните проекти за трансевропейски мрежи. Трима са днес. Господин Балаш, господин Теличка и господин Брингхорст. Всеки от тях е, ще говори по десетина минути и след това ще имаме възможност да задаваме въпроси. Утре сутринта останалите координатори е, Пат Кокс, Карла Пейс, е, господин Валенте де Оливера, господин Секи и разбира се заместник председателя на Европейската комисия Калас, който е десерта, прекрасен десерт, комисаря Калас за обобщение. И така, приоритетен проект 17, това е, железопътната ос Париж, Страсбург, Штутгар, Виена, Братислава. Господин Балаш, имате думата. Благодаря, господин председателю, госпожи и господа. Когато докладваме на Европейския парламент нашата дейност като координатори, мисля, че най-полезно е да измерим какъв е приносът на проектите, с какво те допълват усилията на държавите членки и какво можем да предложим от наша страна. Приоритетен проект 17 Париж – Братислава е част от основната железопътна инфраструктура на Европейския съюз, много важен елемент от способността на вътрешния пазар. Добавената стойност можем да я търсим в няколко посоки. Първо, излиза се извън националните граници. Получава се взаимно свързаност на държавите членки. Нито една държава членка не може да изгради конкурентноспособна инфраструктура самостоятелно. Не винаги е лесно да се убедят съседни страни да построят линия до един и същ ГКПП, да изградят граничните съоръжения. И а, това също е важен принос. На второ място, добавена стойност можем да търсим извън железниците интермодалността, както се изразяваме, или съчетаването на железопътния транспорт с въздушния, е, речния, автомобилния и всичко това допринася за повишаване на ефективността и е, за е, по-добрия превоз на товари и пътници. На трето място, значението на проекта може да се види съвсем ясно и логично в изграждането на мрежи между страните. Най-естествено такива мрежи се изграждат в железниците. И най-сетне осигурява се приемственост, независимо от това, кое правителство е на власт. В миналото се е случвало един министър на транспорта да одобри даден проект, да отговаря за определена а, линия и а, при а, смяна да се а, сменят и приоритетите за железопътната структура, проектите. Мога да ви дам един безкраен списък на министри. Можете да си представите в този проект колко много министри на транспорта а, участват и също колко много усилия би струвало с всеки нов министр да се почва от начало. Мога да ви докладвам, че държавите членки имат желание да изпълнят пилотен проект 17. Няма никакво съмнение от държавите членки в това колко полезно е, е да има една железопътна ос изток-запад – Вече немалка част е изпълнена. Продължават строителните работи. Разбира се, държавите членки са наясно със своята отговорност, когато има голяма транснационална линия. Те изпълняват проекта в неговата цялост и за пътници, и за товари. Държа да подчертая приноса на Австрия в изграждането на железопътната линия, както и на Франция за довършването на високоскоростната линия по, този, по тази ос. Сега пострани няколко думи да кажа. Във Франция имаме тежеве от а, Париж до Подрокор, а Останалата част от линията ще започне да се изгражда 2012 година, за да бъде готова до 2016 година, което е съвсем кратък срок, като имаме предвид колко голям е този инфраструктурен проект. И така, френския сегмент ще влезе в експлоатация. В Австрия новата е, ЖП е, гара е, беше открита съвсем наскоро, а до края на ноември ще се открие още една гара в Виена. Се предвижда и ново строителство в столицата. Новата гара ще бъде готова до една година на 8 декември е обявено, че официално ще бъде открита новата железопътна гара на Виена, което значително ще съкрати времето за пътуване. За Германия добрата новина беше моста при Кел над река Рейн. Той беше открит през декември 2010 година, вече е отвоена линията и скоростта е 160 км в час. По-нататък работи се по отсечка 61 км между Аугсбург и Мю, Мюнхен. Ще бъде готова тази отсечка през юни. Тринайсет години се работи по тази отсечка бяха вложени 620 милиона. До края на годината ще влезе в действие заедно с 30 км четворна линия с възможност за високоскоростно придвижване. Много важен елемент е свързването на железниците с градския обществен транспорт – до 2019 година това ще бъде факт. Има известно забавяне в Германия при е, е, границата с Франция и от другата страна с Австрия, също и при Кел Апенвайер, където строителните работи е, спряха след като беше открит новия мост. За съжаление, тунелът Раштатер все още не е започнат. Между Мюнхен и Залцбург трябва да продължат строителните работи. Очакваме да се реши един от най-спорните и деликатни въпроси, а именно централната гара в Штутгарт и проекта за нея трябва да бъде подложен на обществено допитване на 27 ноември. Ще има и политически последствия от него. Ще трябва да видим какъв ще е резултата от референдума и от там нататък какви решения ще бъдат взети и как ще се изпълняват. Важна е тази ЖП гара, защото това е последната голяма гара преди края на маршрута Виена-Братислава, в Словакия започват нови дискусии за проекта. И а, е, ще бъде изготвен нов транспортен модел за агломерацията Виена Братислава до 2012 година. Е, при а, е, нашия проект попада връзката между летището и ЖП мрежата. Летището не може да функционира ефикасно, ако няма транспортни връзки. И още няколко думи за съчетаването на различни видове транспорт. Има многобройни пристанища, по Рейн и Дунав, както и летища по този ЖП маршрут. И ние полагаме големи усилия да ги свържем с железопътната ос. За пътническия транспорт новият модел за интелигентно издаване на билети е много привлекателно решение – в някои държави членки, както и страни извън Европейския съюз, се предвиждат специални комбинирани билети за самолет и влак. Това ще е интересно и за членовете на Европейския парламент, за да стигат по-лесно до Страсбург, защото ще се получи добра връзка самолет-влак, главно от източната част на Европейския съюз достъпът ще се улесни. Следващата седмица в Антверпен ще се проведат а, традиционните дни на трансевропейската транспортна мрежа. Един от семинарите е посветен конкретно на връзката между летищата и железопътната мрежа. С огромен интерес чакам обсъждането на тази тема. Европейската комисия вложи много усилия в подготовката. Ние също, за да може оператори на летища, държавни органи, ЖП оператори да се съберат и да обсъдят много важните международни аспекти и договорености, необходими за съчетаване на различните видове транспорт, със сигурност това ще повиши комфорта на пътуването, ще гарантира безпрепятствен достъп от летищата до гарите. Има предложение на комисията за нови насоки за работа по трансевропейските транспортни проекти. Нашият проект остава съществен елемент от модела с всички корекции. Към днешна дата повечето елементи от това, което днес наричаме пил, приоритетен проект 17 ще бъдат а, е, завършени до 2020 година. Благодаря. Благодаря. До тук имам трима записани а, е, оратори по а, е, приоритетен проект 17. Господин Фербер от името на НП. Много благодаря. Скъпи колеги, благодаря много на първо място на господин Балаш, тъй като обхвана въпроси, които ние самите отдавна обсъждаме в собствените си доклади, като докладчици или докладчици в сянка. Когато анализирам пред информацията представена от комисията в процедурния правилник, който обсъждаме в момента, оставам с впечатлението, че имаме два успоредни пътя на развитие. И ако не успеем да прокараме целият доклад, поне бихме имали втори вариант. Резервен такъв. В момента железопътната линия позволява предвижване на, с максимална скорост от 100 км на влакови композиции с два локомотива. С други думи, това е далече от оптималното. Това е в първата ос, втората ос, Мец Хайделберг Виена, се състои на свой ред от няколко участъка и участъка през Карлс Руе можеше да бъде отклонен през Мюнхен. Аз бих аз самият съм от Хабсбург и съм изключително доволен от важността, която се дава на моя регион в този проект, но това не ми пречи да си давам сметка, че плановете са си планове и не винаги е сигурно, че ще се съобразят с тях изпълнителите. Благодаря. Господин Ертук от името на социалистите за 3 минути. Благодаря. Благодаря ви, господин Балаш. Обяснихте как стоят нещата в коридор А. Обяснихте също така, че 53% от участъците са все още в строителство. Има много въпроси, ще задам най-важните. На първо място участъка между Страсбург и Апенбайер – Споменахте този именно участък в смисъл такъв, че има две линии, едната от които е електрифицирана. Дали има изчисления за това как ще се развият в бъдеще тези ремонтни строителни работи. Какво е официалното становище на, мини... на Министерството на строителството в Германия и ние като парламентаристи как бихме могли да се намесим. Аз съм от Бавария и може да предположите, че съм особено заинтересуван от този участък. Това ми е първият въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с участъка Мюнхен-Залцбург. Знаете всички, че колко е важен този коридор, тъй като Мюнхен е средище на химическа промишленост и за момента все още не са приключени проучванията за крайният, де, крайният дизайн на този участък. Затова искам да попитам дали участък между Асфин и Мюлдорф е приключен Всъщност той бе официално приключен през декември 2010 година, но има, виси все още неразрешен проблема за капацитета тъй като оттам преминават огромно количество товари и пътници. Как стоят нещата тук? Докъде са стигнали в Министерството на транспорта на Германия? И последният ми въпрос е свързан с тунела на, в Раштат. Интересното тук е, че съществуват два приоритетни проекта 17 и 24 са техните номера. И вчера по телевизията в Германия съобщиха, че ще се продължи строителството на този коридор. Как, какво е вашето мнение? Как гледате на нещата от страна на немското правителство изглежда, че има проект за финансиране. Какво мислите вие за този проект и какво е мнението на Deutsche Bank? Благодаря. Э, Благодаря. това, което чухме от колегата преди малко е, е много любопитно. Сигурно той разполага с най-новите данни от Федералното Министерство на транспорта. Е, е, както и на баварското, вие казахте, че 43% вече са готови и всички страни имат желание да го завършат. Обаче Германия има 14 трансгранични споразумения, само две се изпълняват. Независимо от задължителността на подписите. Акото имаме предвид, че само 17 милиарда трябва да бъдат вложени в мостовете и магистралите, трябва да видим каква е альтернативата. Половината между Нюрнберг и Мюнхен вече е готова. И при Аугсбург също участъкът е почти готов. Трябва да видим кое е важно дали колкото се може по-бързо да се построи тази отсечка или да се изчаква. Вие споменахте проблема с централната гара на Штутгарт. Там изобщо няма да бъдат вложени средства от фондове на Европейския съюз. Това се повтаря многократно. Но чухме колегата, който говореше за отсечката, която минава през планински терен и в момента влагаме 3 милиарда евро, за да изградим нов участък, който никога няма да може да се използва за превоз на товари. Не, не, не, вие много интелигентно говорите. Аз не казвам а, а, нищо обидно за вас. Въпросът ми е как ще се справим с този проблем. Има проблеми с гарата, защото гарите трябва да отговарят на определени условия, които са предвидени в закона. Гарата в Штутгарт не отговаря на законовите изисквания и пределни норми. Какво е вашето становище? Още повече ще има обществено а, допитване там. Зная, че ми свършва времето, затова свършвам до тук. Благодаря. Благодаря. Искам да добавя на всички. Дали някого ще хвалите или да обиждате, това да правите през председателя. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчиците и на координаторите. Три въпроса от мен. На първо място. Искам да попитам за участъка между Бавария и Австрия. По-точно за дупката, която съществува там все още открита. Ще се строи ли мост или не? Проектът, идейният проект е готов, чакаме решението дали ще бъде приведен в изпълнение и ако е така, кога ще започнат строителните работи и кога ще свършат. Втори въпрос, свързан с свързването на летищата на Виена и Братислава. Изключително интересен проект. Свързане и с осите за Балтика и Адриатика. Хубаво е нещата да са интересни, но научавам от доклада, че дебатите се обострят заради настоящата економическа ситуация. Как вървят нещата? Кои са последните новини, които си заслужава да знаем кога ще има окончателен проект за това свързване на две летища, Братислава и Виена по-конкретно. И на трето място интермодалността. Упоменахте това понятие и наистина смятам, че е нужно да се извърши такова съчетаване на летищен, воден и шосеен транспорт. Какви мерки ще се предприемат в бъдеще, за да може да се експлуатират максимално добре предоставяните ресурси, както и териториалните им ресурси? Госпожа Лихтенбергер, искам първо да благодаря много за този въпрос, за включването на триъгълника. Той не беше включен в първоначалния план. Аз мисля, че това е много важна стъпка, тъй като е, тук е, има е, много важна отсечка, включително и от гледна точка на транспорт на пътници, на превозване на пътници. По втория въпрос – Питам се, защото винаги пътувам до Страсбург с влак, но се питам за тази мостова конструкция, защо са спрели а, строежите след този мост. И третото нещо, което искам да кажа а, за отсечката между Виена и Братислава. Тук очевидно все още няма приоритет за отсечката, приоритети уредени между партньорите. Чувам, че има различни сигнали между Словакия и Австрия. Какви ще бъдат първите стъпки? Тук се свързва въпроса и с връзките с летищата, за да може да се осигури добра и бърза транспортна връзка между градовете. Тук става дума за един коридор, който най-добре функционира и вече ситуацията е подобрена за пътници и за товари, така че неща се осъществяват. Има положителни неща. Благодаря, господин председател. Е, е, благодаря, че ми давате думата, макар че вече не съм член на Комисията по транспорта. Аз е, бях 10 години член на тази комисия. Това, което чух, ме, кара, ме накара да взема думата. Тези 10 години глупости ли сме говорили? Говорихме за финансирането, говорихме много сериозно за тези проблеми. И вие много сериозно представихте тези тези а, проблеми в Баден-Вюртенбург. Не знаем а, какъв ще бъде резултата в неделя, но а, ако гледам Штутгар, например, и ситуацията в Штутгар, Гайслингер, гарата, виждаме колко каква е разликата между тези различни действителности. Така че искам да ви помоля да а, ми кажете това, за което се борим. А, Майкъл, само 30 секунди имаш. Последния път Казахте, че ще пътувате от Братислава до а, а, Шефилда. сега говорите за Люксембург. Господин Балас. Господин Балас. Благодаря за всички зададени въпроси крайно време е да разговарям с министър Рамзал. А, има много дълъг списък въпроси, които да му задам. Das, das да, да, аз мисля, че си съставих този списък току-що. И мога да добавя още. И все пак бих могъл да се огранича до моя ресор, а това е приоритетен проект 17. Достатъчно бяха въпросите, свързани само единствено с него. Някои от тези въпроси могат да бъдат и изяснени с нови моменти. Лично не съм разговарял скоро с министъра, но аз винаги съм готов да отида в Берлин или където и да било в Германия. Миналия път успяхме да се срещнем в Страсбург. Беше чудесна среща, извън териториална, ако мога така да кажа. А и разговорите бяха мирни. Разбира се, че сме се срещали в Берлин. Има редица въпроси, които попадат в правомощията на Германското федерално министерство, но има и други, които са в правомощията на германските провинции. Вие, Европейската комисия, просто смъртните координатори не могат да вземат решения вместо провинциите. А самия задавам въпроси на държавите членки. Най-вече на министрите на транспорта, разбира се. В случая министра на транспорта на Германия. Защо не напредват строителните работи? Аз самия не знам. Плановете бяха след като е готов прекрасния мост при Кел, който го чакахме десетилетия. След като мина тържествената церемония по откриването, аз присъствах лично там. Беше отвоена линията, стигна се до скорост 160 км в час и оттам нататък всичко замря. Стоят и редица други въпроси. Като, а, например, в Гайзли, Гайзлингер Айштал, Няма да репетирам какво ще кажа на министъра, но представители на най-различни органи и институции, като комисията и други, трябва отново и отново да поставят тези въпроси. Нито един елемент не може да бъде пренебрегнат. Всички тези участъци са еднакво необходими. Иначе тази ос ще бъде безполезна. Може да има слаби звена в веригата, но това ще означава забавяне на скоростта или ще бъде а, за сметка на маршрута. Имаме добрият пример а, с триъгълника на химическата промишленост. Сега проекта Штутгарт като гарата е част от него, но не е единствения елемент, защото тук имаме и изграждане на връзки с летището и други. От страна на Европейския съюз успяваме да финансираме само и единствено железопътните елементи. Всичко останало трябва да се финансира дали от федералното правителство, дали от а, а, провинцията. През 2005 година, като новоназначен координатор, отидох в Штутгарт да питам каква е альтернативата. И категоричният отговор беше, че няма альтернатива. Преведено на политически език това означава, че решението вече беше взето. И с него трябва да се съобразяваме. Още тогава нямаше альтернатива, ми казаха, въпреки че винаги има альтернатива. Сега обаче е, политическата ситуация е съвършено променена, като имаме предвид обществените протести в Штутгарт. и решението не закъсня. Извинявам се, ако не се изразявам съвсем точно. Обичам да говоря на немски, но все пак не ми е родния език. Допитването ще се проведе скоро. И то е референдум по закона за проект 21 и неговото изграждане в района на Штутгарт. Мисля, че успях най-сетне да навляза е, в юридическите дебри на този толкова сложен въпрос и си изясних ситуацията, но най-важно е сега да изчакаме какъв ще е резултата от референдума на 27 ноември. Броени дни има до тогава. И оттам вече ще се види как политически ще се изтълкува резултата от референдума. Трябва да видим как ще е, реагира правителството на провинцията. Техническото изпълнение на политическото решение ще бъде последващ етап – Всички тези въпроси стоят открити. И с голямо удоволствие бих се върнал отново на тази тема, за да можем да обсъдим резултатите тогава, когато са на лице. Може да има и альтернативни маршрути, но аз не отговарям за тях. Аз отговарям за ЖП Оста Париж, Братислава, за мен няма альтернатива по този проект. В живота винаги има альтернативи, но това е друго. В железопътния транспорт винаги могат да се намерят обиколни маршрути. Само още минута. Превоза на товари. И капацитета а, при триъгълника на химическата промишленост, а, отвояването на линиите и така нататък. Европейската а, комисия държи на а, Мюнхен фрайлайсинг. В Братислава, подчертавам още веднъж, жизнено важно е, е да се е, осигури връзка между двете летища Виена, Братислава. Винаги сме подкрепяли тази идея, но както казах, Двете страни вече са се договорили за връзка между летище Швехат и а, летище Братислава. Това е възможно. Ако има нови проучвания, след смяната на министра на транспорта в Словакия, ще трябва да видим. През март ще има и избори. В момента е служебно правителството и ще трябва, може би, да изчакаме до тогава. И ще се занимая, разбира се, отново с този въпрос. Uh, да преминаваме към приоритетен проект 27. Това е връзката Кауна, Сталин, Хелсинки, Господин Павел Теличка е, е отговаря за този проект. Имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми евродепутати, госпожи и господа. За първи път участвам в заседание на Европейския парламент. Е, има едно предимство, е, което показва е, поне колко дълго време сме се занимавали с този проект. Всеки път това е на възможност да се отчете направеното и аз мога да го направя с вас. Всеки път се отчита постигнатия напредък, както и трудностите, които продължават да съществуват. Винаги се казва направене е напредък, но има някои недостатъци. Така и сега, но в сравнение с миналия път, аз мога да кажа, че сега, този път, независимо от економическата ситуация, особено в Балтийските държави, мога да кажа, че имаше някои значителни промени е, в тези държави членки. Позволете ми да си припомним за какво става дума с Rail Baltica. Това е проект, който интегрира новите държави членки, е, балтийските държави, включително Полша към останалата част на вътрешния пазар чрез транспортна евро, а, инфраструктура. Тук трябва да подчертая, че работим с държави, които имат много различни системи. А, дублирани линии, двойни линии, единични линии, електрифицирани, неелектрифицирани, руски стил. Много голямо разнообразие, има различни економически интереси които също така им, това е един регион, който е, може би, в а, по-голяма степен важен, отколкото понякога си признаваме. По-скоро става дума за наши съседи и конкретни последици. Ние говорим за реинтегриране, говорим за държави, които са тежко засегнати от рецесията. Ние знаем каква е сегашната економическа ситуация. Говорим също така за държави, които са били изложени на много фактори, за които говори Петър Балаш, като например смяна на правителства, но тези държави членки постигнаха напредък дори в тези трудни времена и това трябва да се оцени. Сега да бъдете малко по-точни. Последния път, когато бях поканен във вашата комисия, аз ви казах, че Постигаме значителен напредък в Естония. Мога да кажа и днес, че в общи линии ние приключихме, свършихме в Естония. Още веднъж искам да подчертая, че всъщност говорим за скоро 120 км в час което е първата важна стъпка, за да се постигне нещо, което преди години ни се струваше някакво като видение, за да може да се интегрират тези държави. Ние трябва да вървим стъпка по стъпка, трябва да сме сигурни, че е, проектите са економически жизнеспособни в общи линии. Приключваме с, с проекта в Естония. Естония даже успя да спести известни средства а, като се има предвид милиардите, които се инвестираха, тези няколко милиона може да изглеждат малко, но днес вече имаме такива влакове. Сега, Латвия, както си спомняте, това е една държава, която получи едно изключение по много добри, е, по, по много валидни причини. Е, тя има доста прилична ЖП инфраструктура, но за целите на Рейл Балтика в сегашната финансова перспектива мисля, че макар и с забавянето, ние сме в график. Правителството взе решение през април да се възстанови работата по проекта а, и да се дадат 21,5, почти 22 милиона собствени средства. В общи линии сме в график и ако ме питате дали ще можем да изпълним целите на финансовата перспектива, Отговора ми ще бъде да, ако продължим да прилагаме онова, по което вече има споразумение и това, което беше потвърдено и потвърдено отново от Латвия. По въпроса за Литва преди няколко месеца наблюдавахме първите 6,5 километра на а, двойната линия в южната част на Литва, близо до границата с Полша. Вероятно помните, че преди години Литва планираше а, европейски а, път а, а, с до, до, до Каунал. А, и а, ние бяхме в състояние да се справим на време, но да намалим същевременно разходите. Това е символичен, но а, важен жалон. Другото решение, което беше взето, което е не е по-малко важно, а може би и по-важно, парламента дефинира Рейл Балтика като проект от стратегическо национално значение с определени последици, например за е, отчуждаването на земята. Това е труден въпрос, продължава да бъде труден, той ни забавя, но това е и един признак за подновения ангажимент в, в е, Литва. Нещо трето важно в Литва, може би понякога е, се усмихваме, но е много важно за отчитането на значението на този проект. именно решението на правителството, логическия център в Каунас да се построи. Той ще бъде а, с две конкуриращи се страни. Защо а, споменавам, че това може да ни накара да а, се усмихне. Казва се, че има интереси, но аз много се радвам, че беше взето решение и това е в отговаря на новото понятие за транспортната политика, която ще даде възможност на Рейл Балтика да се възползва от възможностите, също така под потвърждава значението на ЖП инфраструктурата и на логистичния център, което а, преди не беше така. А в Полша, Полша беше единствената държава, която реши в рамките на този проект да използва собствените си кохезионни фондове, а не а, фондовете на трансевропейската мрежа. там се действа по екологични причини. Беше взето решение да се изгради нова инфраструктура близо до границата с Литва, което ще означава едно отклонение от планирания маршрут, но но това беше по съвсем валидни, легитимни причини, тъй като а, става дума за много важен район от екологична гледна точка. Това беше единствената част, която може би ще отиде и до следващата финансова перспектива, но това е под напълно валидни, легитимни причини. Едно е да се вземат решения, ние трябва да сме сигурни, че ще можем да процедираме много бързо до следващата финансова перспектива. Това е съвсем накратко е описание на онова, което се осъществи е, неодавна. Има и значителни други развития, които, за съжаление, поради това, че доклада трябваше да бъде отпечатан на 10 ноември, даже на 4 ноември. Имаше заседание на министър-председателите на Балтийските държави в присъствието на заместник-председателя на комисията Калас, където бяха взети важни решения, които са отразени в съвместното изявление на правителствата. Това съвпадна с резултата на едно предварително проучване финансирано участие от Балтийските държави, участие от Европейската комисия. Искам да кажа, че преди няколко години се предвиждаше да има няколко проучвания. Успяхме да проведем едно от тях. То до, стигна до много интересни заключения. Един а, дълновиден подход, е, че чрез изпълнението на този проект е, ще има е, едно европейско междурелси, че ще има електрифицирани прави ЖП линии от Талин до границата с а, Полша. Това са економически жизнеспособни варианти. Става дума за една инвест инвестиция около 3,6 милиарда евро. Аз а, така ще бъда предпазлив с числата, може би е до 3,6 милиарда, но това е проект за влак, който може да върви с 240-140 км и горе-долу 8 минути ще бъде от Талин до полската граница тази линия ще може да се ползва и за превоз на товари. Ако запитате въпроса, има ли смисъл, ако зададете въпроса, има ли смисъл, отговора ще бъде да. Имаме планове за 2030 година, ще вървим стъпка по стъпка и имаме нужда от всеки етап на Рейл Балтика. Сега, по заседанието на премиерите беше разгледана инициативата на комисията да се разглежда Рейл Балтика като една централна а, ЖП мрежа, получи се подкрепа, ако се получи съгласие по процедурата за съвместно вземане на решение. Второ, естествено, проекта ще се прилага, но балтийските премиери решиха да се установи едно съвместно предприятие срещу а, а това беше нещо, което преди няколко години беше немислимо. А, вече това е осъщевено. Ще има решение за изпълнението на проекта до края на тази година. Има покана на Полша да, към Полша да се присъедини. А, много неща ще зависят от вас, от вашата подкрепа, от общуването с вас. Положителни сигнали идват от Австрия. Тук говорим за едно ново измерение и затова Польша би трябвало да се присъедини. Сега няколко заключителни бележки, господин председателю. Първо, Разбира се, това е един труден проект, определен обаче той е от стратегическо значение, както вече беше доказано а, ние имаме напредък, но нашата амбиция отговаря на новата концепция. Онези, които ме познават от миналото, знаят, че аз не съм най- а, а, а, възпитания човек, когато трябва да се изрази една позиция. Комисаря Калас твърди всъщност ние трябва да видим какво ще се направи, как ще се отговори на предизвикателствата, как ще можем да станем много по-конкурентоспособни в бъдещето, особено на пазарите на източна Европа. Има проблеми, някои от тях са свързани с интереси, имаме все още железопътни компании, които се държат като държава в държавата, но това може да се преодолее. И накрая плана за следващия период е доста лесен песен, поне да бъде определен, по поне да бъде зададен, а плана е да се изпълни това, което е решено. А, сега трябва вече да се започне да се планира новия проект в Балтийско-Адриатическия коридор. Е, е, има естонски е, проект за пътнически транспорт. Аз вече го споменах един път и това, което искаме да направим е тази част, която ще премине в следващата финансова перспектива, да бъде започната да се изпълнява още от тази перспектива. Това беше в общи линии моя отчет новото е развитието, проистичащо от срещата на министр-председателите с комисаря Калос. Аз лично много се надявам, че ще можем да разчитаме на вашата подкрепа в процедурата на съвместно вземане на решение по тази политика. Благодаря, господин Засада, има думата. Bardzo dziękuję. Panie koordynatorze, nas, Polaków, nie trzeba przekonywać do potrzeby budowania. Благодаря. Няма нужда да убеждавате поляците да градят коридори север-юг. Това се отнася и до вашия проект. Както и шосе 65 от предишните европейски коридори, коридори изключително важни за превоза на товари от Северна Европа към Южна. Сега да се върна на днешната ни тема. Приоритетен проект 27. Рейл Балтика. Той е много важен ЖП проект и за Польша и за останалите държави членки в Балтийския регион. До сега участващите страни много непълноценно използват железопътния транспорт за превод на товари с проистичащите от това последици. А стокообмена с бившите съветски републики, сега държави и членки, придобива все по-голямо значение. Чрез такива проекти се сближават общностите и ние, източноевропейците, се доближаваме до Западна Европа. Не бих казал обаче, че проектът е политически или само политически, защото той има и голямо економическо значение, особено в трудните времена, които преживяваме сега. От тук съвсем краткия ми въпрос към координатора. Изпълнението на проекта и значението му за транзитните превози между Балтийските държави членки и останалата част от Европейския съюз. За какъв капацитет говорим? За какви обеми товари? Благодаря, господин Либерацки сега има думата. Благодаря, ако ми позволите, няма да говоря в качеството си на представител на Польша а като представител на политическата група на социалисти и демократите. Първо искам да споделя следната мисъл. За какво са координаторите? Ако координаторите трябва само да са посредници пред премиерите, и а, комисарите и министрите, то тогава те са не чак толкова нужни фигури. Не ме разбирайте неправилно. Докато слушах координатора си, мислих за страните засегнати от кризата. Полша е единствената страна, която очита положителен економически растеж. Вие говорихте най-общо. Говорихте за слабости, дефиците. Но аз реално не получих никаква информация за съществен напредък. На 10 ноември беше проведена среща на е, премиерите е, с заместник-председателя на комисията Калас и това май е единствената добра новина. То означава, че се опитваме да получим нещо от е, правителствата на държавите членки, които упорито се съпротивляват. Една важна информация все пак чух от вас, а именно определен е пункта, където ще се постигне връзката между европейското междурелсие с руското. Вие говорихте за а, този участък от а, 6 км и половина между а, Латвия и Литва, но а, казахте, че няма напредък от страна на Полша. Ние отлагаме строежа на този участък, но до тогава ще минат години и вече построеното ще трябва да се обновява. Според нас, социалистите, напредъкът не е достатъчно бърз. За нас е важно проекта да бъде изпълнен. Защо? От 15 години вече го обсъждаме. През това време Литва и Латвия преживяха истински бум на международния превоз на товари. 165 000 превозвачи имаме само в Польша. Защо? Защото железопътният транспорт беше засенчен от другите видове транспорт. Поради тази причина искаме от вас да чуем конкретни срокове, конкретни планове, като разбираме, че вие сами не можете да направите това. Благодаря, господин Зила. Исках да започна с комплимент на господин Теличка, но имам известно несъгласие с Бохослав. Мисля, че аз не мога да говоря за други неща, но в случай с работата на господин Теличка, работата му по Балтийския проект е много важен. Когато той дойде в Рига, това беше преди поети ангажимент на латвийското правителство да участва с финансиране. Имаше политически натиск и това е необходимо за съвместен проект между няколко правителства. Именно за аз напълно не съгласен с позицията на социалистите социалистите и демократите, особено по този проект. Сега във връзка с, с Балтийското проучване, тук, включи, тук поканихме членове на групата, имаше добро представителство, а, го, а, крайният срок ще бъде 2020 година, 2024 с, с средства от кохезионните фондове, с съфинансиране, с европейски ресурси. И това, което стана на 10 ноември в Талин, ще продължи. Аз обаче имам известни съмнения, макар че аз съм общо взето оптимист на този етап. Съмненията ми, и аз искам да помоля господин Теличка да а, а, коментира новия стар министр-председател Домбровски на Латвия. Той казва, че макар, че подкрепя а, а, проекти с, с европейско междурелсие, това е проект за 3,6 милиарда евро, вероятно ще стане повече, трябва да има допълнителни средства, освен кохизионните фондове, от европейските фондове, което не е възможно. Какво мислите вие по този въпрос? И също така, нещо, по кое, нещо което ме съмнява, вие говорихте за и економически интереси. Миналата седмица латвийските гръцките е, железници казаха, че за е, електрификацията на е, железните в Латвия изток-запад ще струва милиард и 600 милиона. Какво мислите вие по този въпрос? Господин Крамер. Благодаря. Искам да подчертая, че всички тези доклади са общо дело. Благодаря на всички за участието и ви поздравявам за този колективен дух. Не става дума за нови участъци, а за обединение на вече съществуващите на Балканите към в Балтика, извинете, от там към останалата част на Европа. Особено съм удовлетворен от факта, че поляците са съгласни с новият участък. До 2020 година се предвижда, предвижда да траят ремонтните, строителните работи. 1 милиард и 200 милиона. Това е бюджетът, с който разполага Полша за момента и които не са освоени. Колко време ще трае тази пауза. Колко време трябва да чакаме още до началото на строителните работи? Искам да знам кога ще започне тяхното реално изпълнение. Не искам да знам за кога е планирано то. Какво се случва с междурелсието, с ширината на между релсието в Испания, например. Това е специфична мярка. От Севилия до Мадрид, например, е едно число. От Барселона към Франция нещата се промениха, за да се пригодят към френските железници. Същото може да се направи и в балтийските страни. особено след като се премине към следващата фаза, която ще обедини Балтийските държави с останалата част на континента. След като се изравни между релсието, бихме могли да използваме и да разширим проекта и към Балтийското крайбрежие, което със сигурност ще канализира туристически потоци в тази посока. Благодаря. Благодаря. Господин Теличка, много се радвам, че след няколко годишно прекъсване отново се виждаме. Благодаря ви за изказването. Имам все пак към вас няколко въпроса. Първият е следния. В Чехия строим нови коридори с скоро 130 км в час. Защо в Балтийските страни е 120 км? Вярно, разликата е малка, но ми се вижда необичайно. Второ, ще се направи ли необходимото Балтийската част да бъде свързана с полската, защото по някои линии в Польша има проблеми. И ако не се осигури от самото начало връзка, то целият проект се обесмисля. Зная, че вие сте много компетентен в преговорите и е, съм убеден, че вече работите в тази посока. Благодаря. Господин Теличка, ще отговорите ли на въпросите? Ми нямам друг избор, нали? Да, такава е играта. Господин председател, имаше коментари и въпроси. Ценя това, което вие казахте, че Рео Балтика е важен проект. Аз в моето изказване а, искам да кажа, че не съм човек, а, който ще дойде тук на заседание на комисията и да каже, ето това и това сме постигнали. А, всъщност, а, нещата трябва да се свършат от държавите членки. Аз мога да бъда а, модератор, мога да упражнявам натиск тук и там, а, не мога да бъда съдник. Аз а, а, аз съм европейски координатор, но в продължение на 15 години нищо не се случи, включително когато вашата партия а, беше на власт в Польша. Аз няма да оценявам това, което сме постигнали през последните 5 години, тъй като а, Става дума и за подготвителната фаза, но виждам резултати. В Полша политическия консенсус, от който част е вашата партия, и така нататък. Може би следващия път трябва да представят доклада си по-подробно. Е, мога да обсъдя с вас е, в частен порядък някои подробности, защото вероятно не всички се интересуват от е, най-древните подробности. Факт е обаче, че имаме значителен напредък в тези държави, независимо от това дали се процесира оценява от гледна точка на економическата жизнеспособност, е, инвестициите, взетите решения. В общи линии стигаме до положението, че някъде около 2015 година отново ще имаме влакове, които ще бъдат интересни за о, бизнеса от Талин до Варшава. Това е важно за Полша. Вероятно трябваше да подчертая, че това е нещо, което казах и миналата година и по-миналата година. В момента в Полша се извършва модернизация. Много се радвам. Е, мога да се пусни в повече подробности, ако необходимо, за интермоделността. Напълно съм съгласен с това, което вие казахте, че железопътните линии би трябвало да бъдат стратегическа, екологична альтернатива на транспорта. Връщайки се към това, което каза господин Крамер, ако има а, някакво забавяне, а, това ще се отрази на линията, но решенията на Польша бяха на напълно легитимни. Става дума за екология. А, мисля, че това е важно. Така че виждам, че има напредък и в Польша, и ако ме питате имам ли резерви, отговора ми ще е не, нямам, защото се работи. Това, което аз бих искал да се случи в Польша, аз бих упражнил политически напредък за това взетите решения да започнат да се изпълняват според плана. Не е моя работа да преценявам дали е необходимо а, координиране единствения коментар мога да кажа. 15 години минаха преди нещо да стане. Имаше много меморандуми, много споразумения между Балтийските държави и Польша. Нищо не стана след тях. Според мен комисията се справила добре, но това е, е мое лично наблюдение. Сега, в връзка с, с съмненията, които бяха изразени. Аз не бих е, е, оборил тези съмнения. Ние сме много в, е, в начална фаза на процеса на вземане на решение, но все пак имаме нещо на лице. Имаме много подробно предварително проучване, което доказва економическата жизнеспособност на проекта. Ние знаем, че той ще е скъп. Ние говорим за 2024 година, може би до 300. Аз бих предпочел по-амбициозния сценарий 2024, 2024 24-та. Естествено ще бъде необходимо съфинансиране, но последиците за бюджета, дори във времена на рецесия, са а, жизнеспособни. А, мисля, че вие направихте два важни коментара. Единия беше свързан с линията изток-запад. Аз ги виждам като допълнителни, като едно допълнително премейство, но а, линията север-юг трябва да бъде гръбнака по економически, политически, стратегически и други причини. Ние в момента а, сме изправени пред голям интерес на бизнеса към съфинансирането на тази стратегическа линия. Това, което аз говорих за центровете в, в Каунас, там има борба между различни групи, които научитат какво всъщност означават тези проекти за регионалното развитие и как ще се привлекат инвестиции от чужбина. Вие споменахте допълнителни фондове, аз не съм в състояние да кажа да или не, колко. Все още сме е, в много ранна фаза, трябва да видим какви са възможностите. Аз тук говоря като координатор, но е, ще се срещна с заместник председателя на комисията през декември и това е нещо, което бих искал да обсъдим в общ план. Ние говорим за реална стратегическа възможност, която не се отнася само за балтийските държави. Ние трябва да станем конкурентоспособни на изток. Именно не става дума само за а, свързаност. Европейските компании трябва да бъдат конкурентоспособни. Или ние, или някой друг. Аз мисля, че нещата са много прости. Ако имаше много повече време, а, е, доста недипломатично щях да ви обясня всичко. Господин Крамер, мисля, че аз вече отговорих до известна степен на вашия въпрос. Колко дълга ще бъде фазата? А, чакаме да се формира новото полско правителство, ще има няколко, някакви промени, ще отидем във Варшава да планираме бъдещите етапи на работата. Може би това ще отнеме следващата финансова перспектива. Това може би се дължи на моето навежество. Аз въпреки всичко мисля, че може да не а, а, ни трябва целият този срок. Мога да ви уверя, че съвсем определено ще упражним натиск, ще се опитаме да а, работим колкото е възможно по-бързо. Ние много добре разбираме, че Полша е взела легитимно решение. Ние говорим за трансгранична солидарност и съвсем определено ще упражним натиск. Ще ви е, дам е, с удоволствие конкретни данни, не е, само когато ги получа, тогава когато постигнем нещо като консенсус с полските власти, а изборите не бяха най-удобния момент. Между време вие говорихте също така за южната част на бъдещ линия от Балтийско море до Адриатическо. Аз разбирам от комисията, че ще започнем да водим разговори с държавите на юг от Полша, за да установим какви са въпросите, проблемите, за да мал... и се надявам, че ще мога да разчитам на вашата помощ. Виждам голямо значение на измерението Балтийско-Адриатическо море. Беше казано също така 130 км в Чехия, 120 тук. Винаги трябва да се направи компромис е, на базата на конкретни анализи и проучване. Може би, ако вземете влак е, в някои от балтийските държави, е, и, който се движи с 30 км в час, сега, тогава ще разберете, че 120 км е доста амбициозно. Това са скоростите. Е, ще има влакове, които ще се движат с, е, скорост 70 км в час. Искам да, извиня, да се извиня на господин Крамер за линиите по крайбрежието. Необходима ни е, е пряка линия, необходимо ни е взаимна допълняемост с, автомобилния транспорт и трябва да постигнем печалба в бъдещето. Ние ще спесим платим с, с линиите, които имат европейско междурасие, защото това ще доведе до по-голяма гъвкавост. Днес има предизвикателства пред съответните държави. Ние говорим за 2024 година, но имаме ли гаранция, че, че сме готови до тогава или до 2030 година? Периода е дълъг, но трябва да се разглежда и от гледна точка на а, намаляване на разходите, за да се види каква да бъде линията, която ще бъде а, определена. Това, което видяхте на картата е индикация, но ние би трябвало да бъдем максимално гъвкави, за да може да малим разходите. Господин Холичек говореше за взаимната връзка с Полша. Да, наистина това се предвижда, това е, се доказва и от самия факт, че комисията взе решение да съчетае е, Балтик Рей с е, Балтийско-Адриатическия коридор. Това е наистина едно голямо предимство и ще отговори на загрижеността, която вие изразихте. Господин Засада, искам да ви напомня, че вече с 15 минути закъсняваме и обсъждаме защо само 120 км, а не 130, мисля, че нашата комисия няма да реши този въпрос. Аз се извинявам. Аз се извинявам. За обемите не отговорих. Обемите са малки. Мога да ви дам конкретни числа, но те са малки. Но тук говорим за яйцето и кокошката. В момента няма никаква инфраструктура, по която може е, значителни, сериозни обеми е, товари да бъдат превозвани. И затова не можем да говорим за е, стокообмен. Въпросът е обаче, че тук значението е извън Полша, извън е, Балтика. Един ден ще говорим и за Казахстан, и за Китай и ще видите какво е значението на този проект. Мога да ви дам проектното проучване. Бъдещите обеми най-вероятно ще бъдат далеч над сегашните. Аз ще споделя с вас всички конкретни данни, с които разполагам. Накрая последният проект. Това е приоритетен проект номер 6 Лион Триест, Копер Любляна, Будапешта, украинската граница. Малко закъсняваме, но Имате думата. Благодаря, господин председателю. Няма да повтарям а, редица от а, важните елементи, които откроиха моите колеги, защото това са общите ни характеристики. Ще се съсредоточа върху извършеното през последния период. Okay, I keep, I keep а добре, разбирам, ще продължа да говоря. Добре, аз ще се погрижа за останалото, казва председателя. И така, господин председателю, ако бяхме провели това заседание преди половин година, щях да израза много голяма загриженост. Щях да кажа, че е, приоритетен проект номер 6 представлява голям проблем, защото единствената железопътна линия на юг от Алпите, която върви е от изток на запад. И откровенно казано, преди половин година нещата изглеждаха много несигурни. Но през юни 2010 година Франция, Италия, Словения и Унгария подписаха меморандума за разбирателство от Сарагоса. Там беше препотвърдена политическата воля на страните. И все пак аз говоря за загриженост. Тогава. Защо? Заради историческите наслоения от 17 и 18 век без да има връзка а, през Торино с Унгария, с Словения, щеше да е невъзможно да се изгради и участъка нататък. През последните няколко месеца обаче имаме огромен напредък. Също както колегата, няма да коментирам каква роля играят координаторите. Не това е важно. Важно е, че най-вече Франция и Италия постигнаха пробив и потвърдиха стратегическия си интерес към този проект, както и договорените условия. От 2001 година е, е договора от Торино, който е, на приливи и отливи все пак се изпълнява. През последните 5 години имаше е, ускоряване на темповете, защото преди това от страна на Италия никакъв напредък не беше възможен. Франция и Италия се е, съгласиха за е, трансграничния участък е, през Алпите на две фази. Първо, връзките с историческата железопътна линия, която имаме и тя ще се запази. И подстъпите с два допълнителни тунела, един от френска, един от италианска страна, също бяха договорени. В практически план през е, юни след огромни колебания започна работата а, е, за а, е, изграждане на а, тунела от италианска страна. Също така през август а, беше одобрен от италианското правителство а, проекта а, в долината Суза. Тази готовност се надяваме да бъде потвърдена и от новото правителство. Най-важният въпрос беше как ще се поделят разговорите, извинете, разходите между двете страни. Сега обаче и тук имаме пробив. Много благоприятни са перспективите да се подпише ново споразумение преди да дойде нова година. Само преди седмица а, беше потвърден ангажимента от италианска страна а, към проекта и стратегическото му значение. Откровено казано, това е нещо ново и тук а, бих искал да благодаря на господин а, Марио Корано, който положи нечовешки усилия. Над 190 срещи през последните 5 години проведе, за да се постигне максимално съгласие между всички страни. Естествено, във всеки диалог се очертава мнозинство, очертава се и мълцинство. Но след неговият принос наистина може да се види въздействието на този проект, което се осъзнава от местното население. Защото тук ключовата дума е устойчиво развитие. Дес от общо 14 общини вече подкрепят новия проект. Нещо съвършено различно в сравнение с преди. А там, където ще се провеждат а, а, строителни работи, две от пете общини е, в Италия вече дадоха категоричното си е, съгласие. Историческата ЖП линия е много живописна, тя се катери е, по планината, тя ще бъде запазена в Франция. Беше отворен отново тунелът и работи. Наистина, скоростта за сега е намалена, но от 1 януари 2012 година нещата значително ще се подобрят благодарение и на така наречения коридорен подход, за който говори и колегата. Защото на най-високо равнище инфраструктурните компании вече се договориха подготвя се и се разменя необходимата документация, което доказва ангажимента на всички страни. Това ще допринесе и за развитие на интермодалността, на която наблегна и колегата. В края на краищата всеки от тези проекти е част от една голяма обща транспортна система. Платформата на коридора Лион Торино беше а, приета а, с решаващо значение за развитие на инфраструктурата. През едните години ще се предприемат и конкретните действия. Надявам се, че с тази платформа ще продължим, защото тя е ключов, а, ключов елемент от а, участието на всички заинтересовани страни. Няколко думи за Италия и а, Словения. От а, една страна имаме западното измерение, от друга страна източното и те са еднакво важни за оста изток-запад. От италианска страна проектът се изпълнява и, честно казано, опитът на Франция и на Италия се оказа много важен елемент за сътрудничество и с другите страни. Вече има споразумение за изграждане на обща структура, европейска економическа група – в Словения в началото на декември ще има избори и новото правителство, което и да е то, се надяваме да потвърди договореностите, които сме постигнали. След успеха по а, връзката Лион-Торино, струва ми се, че сега вече могат да бъдат решени и всички останали открити въпроси със Словения. И на трето място Словения-Унгария. Връзката в момента Унгария работи по време на унгарското председателство. Ще се изпълнява основен железопътен проект. Това е електрификацията на линията до Ходош. Отдава се много голямо значение на по-добре структурираното взаимодействие. Както знаете, европейското сътрудничество е нещо съвсем естествено. И когато говорим за трансгранично сътрудничество, не бива да забравяме, че то не идва само от, по себе си. Изведнъж се оказва, че в рамките на европейското сътрудничество трансграничните усилия придобиват допълнително значение. Надявам се, че през 2012 година, след успеха на останалите компоненти, ще постигнем и в този участък напредък. В заключение трябва да кажа, че тук става дума за огромни парични средства – 672 милиона за периода до 2013 година вече бяха отпуснати от комисията. Допускам, че за следващия период ще са необходими още по-големи средства. Като имаме предвид финансовата тежест и като имаме предвид, че във всяка държава местните проекти имат по-голям приоритет, отколкото трансграничните, все пак стратегическото значение на проекта се запазва и, както каза колегата Балаш, именно в тази посока работи. Има забавяния по най-различни причини. Независимо от тях, аз продължавам да бъда оптимист. Колкото и да е трудно економическото положение, подобряването на европейския строителен сектор ще има решаващо значение за бъдещето на континента – усещам неотлъжността на задачите и аз съм готов да посрещна това предизвикателство. Благодаря. Канчан. Благодаря, господин Канчан. Има думата. Благодаря. Благодаря ви, господин председателю. Виждам, че господин Брикфорд, нашият координатор, е изпълнен с оптимизъм. Благодаря му по този повод и съм особено удовлетворен от това, че той вярва в този проект и се бори за него. Бори се за това, защото този толкова труден проект най-накрая да се увенчае с успех. Имам е, общи бележки и два конкретни въпроса за този проект. Общите бележки на първо място. Те всъщност са а, насочени и към останалите координатори. Когато работите в а, областта на вашите проекти, когато координирате и работите в координация, какво е мястото на бюрократичната машина? Какво е мястото на държавите членки? Вие сте модерни хора, модерни експерти и специалисти и надявам се, че съумявате да намерите начин да окажете влияние върху целият този процес. Предполагам, че нещата не винаги са лесни, че затруднения възникват. Как точно ги преодолявате? Знаем, че в момента има трудности навсякъде. Искам да попитам дали вие като координатори имате съответните инструменти, с които да влияете на взимането на решения, а да не сте просто наблюдатели или координатори в смисъл на изразители на една идея, без всъщност да са нейни автори? Това питам. С оглед на затрудненията, с оглед на бюрократичните спънки, с оглед на финансовите ограничения, трябва да се вземат точно конкретни решения. Как оказвате вие влияние върху тези точно конкретни решения? Затова Трябва да сме готови и ние самите на действия, които реално да пренасочат курса на вашата дейност, ако това се налага в тези особено трудни, даже бих казал драматични времена, в които живеем. Затова се обръщам към всички, затова призовавам към вашата и добрата воля на всички останали, за да може да, се над, да надхвърлите вие ролята си просто на координатори и да се превърнете в сподвижници. Радвам се, че проекта в долината на Суза е напредва в резултат на от добрите отношения между Франция и Италия. До края на годината се очаква да се завърши още един участък от това трасе. И за това са ми нужни нови инструменти нови инструменти, както и възможност те да бъдат използвани. Мислите ли, че това е възможно до края на годината? И в заключение, господин председателю, има постигнат компромис от страна на комисарите но с това се изчерпва всъщност тяхното влияние. Не знам те дали биха могли да оказат повече въздействие. За това тук е мястото вашата роля да стане по-тежка. Комисията играе економическа роля, но управленската и все още не е достатъчна. Благодаря. Благодаря, господин председател. Казва следващата ораторка, господа Серчиняни. Искам да говоря по-точно за, из, за италианските затруднения, пред които е изправен проекта и да попитам на какво се дължат, с кого са свързани, с управлението на местната железница ли, тези коридори, които прекусяват територията на толкова държави и които играят в интерес на много държави трябва да бъдат под европейски каскет. За да се построи един километр желез, железница, са необходими обаче 26 разрешения, 26 различни разрешения от различни органи в Италия. Във Франция този брой е 2. Мога ли да попитам координатора дали тези местни, национални проекти биха могли да се превърнат в европейски такива, за да се промотира в крайна сметка тяхната наднационална същност. И така, освен всичко останало, ще се справим по-бързо и с местната бюрокрация. И един по-конкретен въпрос. Знам, че има затруднения не само по трасето на словенска територия, но надявам се, че економическите затруднения, през които преминава в момента Словения, всъщност не само Словения, и самата Италия, нищо ново не ви казвам, надявам се, значи, че тези трудности няма да окажат влияние или поне не много силно върху проекта. Властите, местните власти на Триест заявиха, че няма да участват в проекта, защото не ги засяга, не ги заинтересува и така подлагат на риск самото пресъществуване на проекта. Има ли развитие по този въпрос? Благодаря. Яша Лихтенбургер за 3 минути. Благодаря, господин Бринхорст. Вие говорихте за подобряване на инфраструктурата и казахте, че това е един от много важните въпроси, свързани с този коридор. Бих се съгласила с вас, но мисля, че тогава, когато има проекти, които не са приети от обществеността в тези региони, би трябвало да се замислите много внимателно по тези въпроси, както каза колегата ви Балаш. Винаги има альтернатива. Това, което а, казахте във връзка с, с Вила, но а, мога да се съглася до някъде с вас. В доклада от 2010 година имаше условия и не всички а, тези условия бяха спазени. Именно за това се провежда тези обсъждания във връзка с тази обсерватория. Всички критици напуснаха. И вие трябва да обсъдите нещата с хората на място. Аз мисля, че това е една много интересна отсечка мисля обаче, че трябва да се обмисли отново този тунел или просто да се откажем, защото има альтернативни възможности. Ние трябва да говорим за цялата линия, за цялата отсечка, която ни е наистина изключително необходима. Би трябва, не би трябвало да се строят европейски проекти против против волята на хората. Италианците ангажираха хиляди войници и някои от регионите са като окупирани. Аз знае, че има хора, които са за, но за самия регион ръцете на хората са вързани. Те не могат да се изразяват. Това, което искам да кажа е, че защо не търсите альтернативни възможности, след като знаете, че тази тема е толкова противоречива. Хората гледат много положително на Европейския съюз в, този регион, но сега обръщат гърба си, тъй като не виждат, че това е, е европейска инициатива. Сега за италианските железопътници, е, е, железопътници железници, е, Милано, Неапол. Е, мога да видя проблемите. Чувала съм проблемите на хора, които се опитват да извършват доставки в тези региони това не е свързано толкова с европейския проект и неговите цели. На второ място, вие знаете, че са нужни хиляди разрешения за всеки километър от отсечките. Необходими са 4 до 6 пъти повече пари за всеки километър. Италия не е в економическа физическо състояние да участва в такъв проект и следователно би било добре да се работи по съществуващите отсечки, за да може наистина да ги използваме. Това е изключително важно, за, особено за а, товаропотока. Как бихте желали, как смятате, че европейското правителство ще а, помогне за а, публикуването на този проект и как ще се как ще се осъществи този коридор от Полша през Чехословакия и Словения. Благодаря, господин Дантин. Да, благодаря ви. Искам да започна и аз с благодарност и разбира се към господин Бенкорф за е, целогодишната ви работа. Наистина, се умяхте да се възползвате от преговорната си дарба и да направите така, щото много правителства да се споразумеят. И искам публично да ви благодаря пред е, тази парламентарна комисия. Работата бе трудна, най-накрая се увенча с успех. Сега е време обаче да преминем към активното и изпълнение. Има, разбира се, някои противоречиви моменти. Това го казвам на преждаговорившата, която предложи да се търси европейско измерение на тези проекти. Това обаче продължава да остава и да бъде предимно италиански проект. Интересно е, че много хора продължават твърдо да не разбират за какво става дума. Има манифестации и има протести, но общото обществено мнение в крайна сметка е положително. Оказва се обаче, че през последните 15 дена замерванията на замърсяването, на атмосферното замърсяване са толкова високи, че се наложи да намалим, да ограничим скоростта. С други думи, мест... скоростта за движение по пътищата. С други думи, местното население чака като мана небесна прокарването на този трансалпийски проект, тунел, който ще има не едно положително качество. Затова поднастоявам в желанието си това да остане и национален проект, въпреки че това представлява повече бюрокрация, повече национална бюрокрация. Така или иначе, обаче, рентабилността не бива да остава на заден план. Има начин да се постигне по друг начин. Благодаря. Италиан... Последният оратор, 3 минути, господин Крамер. Преди всичко, Италия буквално е фалирала. И ако ми кажете, че, е смислен, е, че това е смислен проект, аз мога да ви избра още 30, но става дума за приоритети. И то е, е, в иерархична подреденост. Германия, макар и най-богатата страна, не може да финансира всички проекти няма а, пари за други участъци. Мюнхен, Залцбург, например. Вече говорихме за този проект. А Италия, щом като може да а, финансира а, мост над а, Месинския проток, нека да го прави. И Италия може ли да осигури съфинансиране? Координатора е свързани ръце, ако не работи съответната държава членка. Каквото и да говори Италия, тя не може да го направи. И вместо наполовина да се е, свърши работата по три проекта, нека да има фокусирана работа, поне един проект да бъде завършен, нека да работи е, координатора. В никакъв случай тунелът под Алпите не е приоритетен. Три години се а, търси а, съгласие по връзката с Верона. Излиза, че в три посоки се разпилява Италия и не, няма да може да се постигне нищо. Берлускони си отиде, има ново правителство. Финансово Италия на колене и не можем а, да направим друго, освен да пренаредим приоритетите. Ако няма пари, то тогава трябва да се а, е, види как ще се работи. Може би ще се развие автомобилен транспорт с тежкотоварни а, е, автомобили. Аз не вярвам, че от италианското правителство ще дойдат 70-80% за финансиране, който и да е на власт. Просто пари няма. Председателя. Няма сега да се е, хвърляме в защита или в нападение на Италия. 30 секунди. И то само по темата. Не дали Италия е обидена или очернена. Господин Канчан. Бутаре фанго in questa maniera non si può buttarla in que- cioè questo è... Да, не, не може човек така да подхожда към нещата. Проблемът не е италиански. Не става дума за това дали Италия има пари или не. Става дума за коридор. Ако се прекрати, ако се отреже част от него, вече няма да е коридор. Просто ще е нещо друго, но не е и коридор. имаме вече 10, а не 30 коридора точно по тази причина, за да сме по-ефикасни в действията си. След като започнахме, значи, по този начин трябва да вървим напред, а не назад. Нека да оставим Италия на страна. Тук нещата са малко по-други. Не бива да променяме нещо, което вече сме започнали. Uh, Председателя, колеги, моля ви. Нека да бъдем дисциплинирани. А, искате ли да кажете нещо? А, е, всичко беше казано и ще се погрижим за Италия. Знае становищата на господин Крамър за а, прокопаването на дубки между Франция и Италия. Господин Брик Хорс, искате ли отново да натиснете копчето на вашия микрофон и да говорите за приоритетен проект 6. Господин председателю, много, а, ми, а, доста, много голямо удоволствие ми достави това заседание. Спом, напомни ми времето, когато аз бях евродепутат и се вижда, че нашите приятели от тази страна говорят за Италия, италианците реагират това показва, че Европа е обединена и кризата, в която се намираме сега, прави нещата още по-спешни. И на този фон първият ми отговор е общ. Всеки има право на своите становища. Господин а, Лихтенбергер, господин Крамер, господин Дантен и всички останали. Аз като координатор трябва да работя на място. Има една холандска поговорка, че най- добрите капитани са а, а, ако, ако най-добрите капитани са онези, които стоят на страна, а не държат руля. И аз а, искам да се позова на такава ситуация. А, това нещо като а, менеджерите на английския футбол, които се справят а, много по-добре. Макар, че бих желал да бъда значително по-скромен, защото футбол всъщност предизвиква много повече емоции. Благодаря на всички за коментарите, за значението на ролята на координаторите. Колегите ми коментираха вече този въпрос, но може би аз мога да ви дам още един елемент. Когато договор от Торино бъде е, обновен, което се надявам, че ще стане до края на годината. Е, комисията ще заеме своята важна роля. Френското правителство, италианското правителство се съгласиха, че комисията ще бъде част от борда. Ние няма да гласуваме срещу французите или срещу италианците, а просто ще участваме естествено. Окончателното споразумение предстои да бъде подписано и аз се надявам, че независимо от това, че има френски и италиански интереси, всички интереси са европейски. Европейското сътрудничество е естествено след много години в европейските институции. Това е моя опит. Но след всички минали години и френското правителство, и италианското правителство, италиански леви правителства, десни правителства, господин Броди, господин Берлускони, сега господин Монти, те е, е, гледат отвъд сегашната криза. Не искам да се впускам във вътрешни дискусии между евродепутатите, но това е било винаги нашата позиция. Що се отнася до въпроса за демокрацията, аз не си не вярвам, че през последните пет години беше преразгледан проект и а, това е вече един съвсем различен проект. Демокрацията се осъществи. В някои случаи а, мнозинствата трябва да уважат младсинствата и обратно младсинствата трябва да се съобразят с мнозинствата. Италия е демократична държава, в крайна сметка 14 общини бяха ангажирани, 10 казаха да. От останалите 3, две казаха да. Аз зная, че в, нашата страна, в нашите страни е имало и много по-малка подкрепа. Сега, що се отнася до изискването комисията да има по-голяма тежест. Тук ние няма да решаваме е, в полза на френската страна или на италианската. Това е един съвместен, съвместен проект. Комисията участва. Имаше някои забавяния. Не всички средства ще бъдат изразходвани до 2013 година. Може би комисията ще каже, че ще имаме още две години, за да освоим средствата. Госпожа Сархияни каза нещо много важно. Тя ме помоли да коментирам Венеция Триест. Аз се свързах с, с ръководителите на тези региони. Това е част от националното измерение, когато имаше среща през май или юни тази година. Те бяха доста загрижени, че ако нещо не се случи, тогава отсечката 30 верча няма да има никакъв смисъл. Честно казвам, на този етап аз не зная как стоят нещата, тъй като това е национал, е, националната част на проекта. Вие обаче ме стимулирахте, аз ще а, е, проуча каква е ситуацията. Но а, а, е, Вереч се постигна напредък, ще говорим по въпроса. А, и е, ще се отчитат економическите интереси. През последните няколко седмици не бяха взети решения. Предполагам, че това се дължи на изборите, но а, каквото и да е новото правителство, то ще отчете а, развитията. По въпроса на господин Лихтенберг, аз дадох своето становище, както казах по-късно, хората имат право да имат различни позиции, но от историческата линия, това, което беше казано е много важно, историческата линия се възстановява. Аз казах това ясно в встъпителните си думи. На 1 януари ще стане нещо а, важно и дълги е период между използването на историческата линия и, и построяването на новата линия а, ще а, предполага а, развитие с отчитане на екологичното измерение, за което говорихме а, е, преди. Господин Куличек, моля да ме извините, дали бихте повторили въпроса си? Аз не мога да си разчита. Смятате ли, че новото правителство ще има възможност да убеди населението това беше първия ми въпрос. Е, второ, е, каква ще бъде дължината връзка на този коридор с коридора, който отива от Польша до Чешката република и така? Да, моля да ме извините. По първия въпрос, както казах преди няколко минути, тъй като искам да съм сигурен, че новото правителство на господин Монти ще заеме същата позиция по този въпрос. Новото правителство също смята, че е от стратегическо значение да работи по проекта. По Втория ви въпрос, това е много важен въпрос. За първи път се задава в този форум. а Ако линията между Словения и Унгария отиде до украинската граница. Част от тази линия всъщност не е още електрифицирана. Това наистина ще има голямо въздействие по линиите на север. Ние вече избрахме подхода на коридорите с силната подкрепа на комисията и парламента, предполагам, че ще го подкрепи. Би било много полезно по-лесно да се проведе много по-интензивен диалог за, между тези, които отговарят за севера, както колегата, и коридора изток-запад. Защото Будапешта е един изключително важен елемент, традиционно, исторически, е изключително важен за целия проект. И накрая, господин председател, това, което беше казано от господин Дантен, аз му благодаря за подкрепата на проекта. Френското правителство наистина се справи блестящо в миналото три тунела вече са завършени с, с мисля, че френското правителство въздъхна с облегчение, че проектите вече са реализирани. Та това исках да кажа, господин председателю. Благодаря, господин Бринкорст. Искам да благодаря на всички, господин Балаш, господин Теличка и господин Бринкорст, за вашите изложения на вашите приоритетни проекти, за о, това, че отговорихте на въпросите, за това, че стимулирахте обсъждане, несъгласие. Не, съгласие. не са много хората, които могат да направят това. Понякога обаче е хубаво да има някой, е, е, някой несъгласие. Ние като комисия по транспорта с удоволствие е, сме готови готови да работим с вас за постигане на целите. Това е ключовата дума. Ние разбираме трудностите, които имате с някои държави членки и ние също понякога имаме проблеми с някои държави членки и някои от вашите колеги утре без съмнение ще повдигнат тези проблеми отново. Трябва да а, продължаваме да гоним топката, както се казва в а, моята страна. Разбира се, важното е да а, а, насочим удара в правилната посока. Благодаря на всички. Искам да кажа на колегите, че ще разгледаме а, в, в точка разни. Ако а, е, имате нещо да кажете по точка разни, кажете го. Ако не, а, е, влака си отиде. Утре в 9 часа започваме с Пат Кокс. След това а, е, Карла Пейс. След това ще имаме а, размяна на мнение с, с комисаря Калас от 11 часа добрия ми колега Рике ще председателства заседанието утре от 11 часа. Благодаря ви и довиждане.